никой е, не иска, разбира се, да каже как ще бъде прилагана тази конституция, преди да видим как това ще стане. Но трябва да има необходимите мерки за контрол и възпиране, т.е. за да се постигне един баланс е, посредством тази конституция. Има наднационални институции, към които принадлежи Унгария, като например Съвета на Европа. Обеден съм, че страната играе важна роля и там, но Искам да коментирам казаното за малцинствата и тяхната защита за Испанската конституция. Господин Саар говори за други конституции, но с цялото ми уважение трябва да кажа, че Испанската конституция не дискриминира на основа происход. Никакво съмнение нямаме за това. Пак казвам, не искам да предвиждам как ще бъде прилагана тази конституция в Унгария в бъдеще, но смятам, че имаме причина да сме разтревожени. Унгарската конституция трябва да зачита демократичния плурализъм и за това, че има определени правила, които трябва да се спазват. Благодаря, казва председателката. Сега за Алде, господин Вебер за две минути и половина. Благодаря, Новият основополагащ закон на Унгария е твърде спорен, за да бъде конституция. Той беше прибързано прият от парламента само след месец консултации с обществеността. Унгарското общество, Венецианската комисия изразиха сериозни